Колеги, нека започнем. Добро утро на, всичко, на всички. Нека започнем нашата работа. Искам да ви помоля за тишина. Първа точка приемане на дневния ред. Днес ще разискваме много важни неща, например годишният доклад за дейността на комисията. Имаме някои заявления, които ще разискваме. Ще говорим за петициите против акта. Ще обсъдим и до годишния доклад на омбудсмана. Освен това, ще говорим и за специалния доклад на Европейския омбудсман на парламента. След това ще говорим за петициите за европейските училища, ще говорим и за един случай във Франция, ще говорим и за германските и австрийските търговски камери. В първата част ще се занимаваме с гласуването с, с гласуването на докладите Алкен и Герингер. След това, както казахме, ще говорим за годишния доклад. Господин Чи Честър е докладчик, а след това имаме два доклада на господин Вален и господин Салабракос. Във връзка с това искам да ви напомня, че е, доклад Вален ще бъде гласуван на 12 юли, а на за 5-7 е, е последния срок за изменения. На 19 септември ще се гласува доклада Салавракос. А, що се отнася за становището за доклада за 2011 година, а, гласуването ще бъде на 12 седми. В 10 и половина горе-долу искаме да започнем с петициите за акта, а в, след, в последствие ще обсъдим докладите за проучвателната мисия в Берлин и мисията в Румъния. В, след това в 11.30 има заседание на координаторите. След, след, а след обяд ще изслушаме господин Диамандорос. Ще говорим за петициите с европейските училища. Uh заявителите на френската петиция ще са също тук. Освен това, става дума и за търговските камери в Германия и Австрия. Съгласни ли сте с тези, този дневен ред, господин Яр? Благодаря. Аз имам едно предложение за изменение към дневния ред и едно желание. Изменението засяга точка 13 за мисията в Румъния става дума, бих предложил да обсъдим тази точка за следващото заседание, тъй като в нашата политическа група искаме да обсъдим мисията в Румъния още малко по-подробно. Това е моето желание. Освен това, е, господин Болон, който ще докладва е, за мисията в Берлин, е, ще бъде чак след обяд тук, така че нека да обсъдим тази точка, точка 12 след обяд. Ако може, нека обсъждаме точка 12 след обяд. Тоест, точка 13 да я отложим за следващото заседание, а точка 12 да обсъдим след обяд. Ако сте съгласни, бих бил много благодарен. Против съм да се сменя дневния ред на точка 12. А, когато се прави дневния ред, всеки от нас има своите задължения към останали комисии и прави своя дневен ред също достатъчно категорично. Така че аз след обяд като докладчик по тази тема, по точка 12, не бих могла да участвам в заседанието. Съжалявам, нека дневния ред достане такъв, какъвто той е предвиден. Добре, е, това беше просто една молба от моя страна. Добре, отказвам се тогава от моето желание. Берлин ще си го обсъждаме както е залегнал в дневния ред. Благодаря. Well, okay. I will accept it, but sometimes... Добре, аз съм съгласна, но понякога имаме чувството, че една политическа група задава всички условия за работа в тази комисия. Аз е, не разбирам защо е НП не може да е, е съгласна на някои компромиси. Малко за мен е смущаващо, но добре, добре. Но е, това не е за първи път. Bene, eh, allora, ehm, pongo in votazione quindi. Добре. Казва председателката. Тогава пристъпваме към гласуването. Има ли, има ли други предложения? Добре, тогава дневния ред е прият, прият с това изменение, а именно доклада за Румъния ще бъде разглеждан при следващото заседание. Сега преминаваме към точка втора от дневния ред, одобрение на протоколите от заседанията от 19 и 20 март до 24 април и 8 май. Съгласни ли сте с приемането на тези протоколи? Има ли възражения? Не. А ако няма, тогава тези протоколи са е, прияти така, както са представени. При съобщенията на, на председателя Мога да кажа, че има някои петиции, по които няма коментар, по различни причини. Е, тези петиции ще бъдат третирани, както е, бе решено на последното заседание. От следващото заседание ще бъде изготвен един списък с документите и въпросите към тези документи, с въпроси именно, които будят съмнение, които са свързани с, с, условията за подаване на петиции и за допустимост, за критериите за допустимост на петициите. А именно, така колегите могат да решат дали дадена петиция може да се обсъжда или не. Е, това са моите съобщения. Сега вие имате думата за коментари. Ако няма коментари, тогава преминаваме към точка 5 от дневния ред, а именно гласуването. Гласуване за станови... по становището относно административно-процесуалното право на Европейския съюз. Госпожа Алкен има думата. Øh, jeg vil bede folk lige have en chance for at forstå, hvad der bliver sagt. Надявам се, че онова, което ще кажа, ще бъде разбрано. Искам да бъда кратка и да благодаря на колегите за участието ми в разработката на това проекто становище. Не беше никак лесно да бъдат включени всички направени предложения, но не мисля, че е необходимо да се провеждат безброй срещи. Мисля, че ако успеем да направим, че ако онова, което ние предлагаме, мине и в правната комисия, ще сме направили сериозна крачка напред. административните услуги и обслужването на гражданите трябва да бъде в центъра на нашето внимание, вместо да се занимаваме само с административни дейности, които са насочени към защита на самата администрация. Ето защо е, смятам, че е много важно гражданите да бъдат поставени в центъра. Управлението и администрацията е, е нещо, което, което всички ние държим. Необходимо е да бъдем, да, да развием един дух на отвореност към административните услуги. Надявам се, че проектостановището ще бъде прието. Имам опасението, че е възможно да влезем във война с съвета, защото не съм сигурна, че ще бъде прието такова законодателство, но ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря, госпожо Алкен, за извършената работа и подкрепям онова, което казахте. Сега започваме гласуването по становището Алкен. Започваме с първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 3, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3а, изменение 4, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, пето изменение, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, изменение 6, господин Бекер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6, изменение 8, госпожа Басеско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 пада, защото приехме 8. Преминаваме към девето изменение за против. Въздържали се. Нека да гласуваме, пак не беше ясно, не вдигахте ръка и така. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение към седми параграф за, против, въздържали се, приема се и изменение 11 е към 8 параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 е към 9 параграф за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение към 10 параграф за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10, изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 на господин Валенса за, против, въздържали се. 16-то е изменение за, против, въздържали се, приема се. И изменение 17 на господин Бекер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 към параграф 12. Госпожа Басеско. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19, параграф 12а на господин Бекер. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20, параграф, параграф 12 бе Нов господин Бекер. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се. Трябва пак да гласуваме, колеги. Първа част за. Кой е против? Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение господин Бекер за против въздържали се приема се. Сега гласуваме проекто становището в изменения вид за против въздържали се приема се. Поздравления госпожо Алкен. Преминаваме към следващия вод. Становището относно годишния доклад относно контрол под прилагането на правото на Европейския съюз, докладчи госпожа а, Одинген. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Благодаря им за много добрите предложения за изменения и съм за това да бъдат прияти повечето от тях. И имам някои съмнения и смятах, че те трябва да бъдат отхвърлени. Става дума за изменения, които отслабват а, общите искания, които поставяме в доклада по отношение на а, прилагането на законодателството в бъдеще, така че обърнете внимание на идеите ми от, и становището ми по отношение на някои от измененията. Надявам се, че комисията ще приеме текста. Аз съм била на два пъти докладчик по тази тема. Благодаря ви за сътрудничеството. Да преминем към гласуването. Благодаря, госпожо Герингер. Надяваме се и ние, че няма да има проблем. Гласуваме първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, госпожа Вертман за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение към седми параграф за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. И така, четвърто изменение към параграф 7а, нов. Госпожо председател, не съм сигурна, че е, резултата за трето изменение е автентичен. Може ли да прегласуваме, тъй като не съм много сигурна, че резултатът от гласуването съответства на истинските настроения? Да, благодаря за това искане и, и аз не, не мислих, че е много ясно. Казах, че се приема и мислих, че се приема, но ако не възразявате, нека да прегласуваме. И така, гласуваме отново трето изменение на госпожа Басеско за. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Сега на четвърто изменение на госпожа Окин. за против въздържали се приема се пето изменение към 8 параграф кой е за Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение на госпожа Басеско. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение на господин Бекер за против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за против, въздържали се, Не съм сигурна. Нека да прегласуваме. Осмо изменение. Кой е за? Кой е против? Девет на девет. Отхвърля се. Изменението се отхвърля. Разговарях с секретарията, за да съм сигурна. И сега, девето изменение на госпожа Окен. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение на госпожа Окенза за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се. Нека да прегласуваме кой е за. Против. Отхвърля се. Извинявайте много. Приема се. 13-то изменение към 13 параграф за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега подлагам на гласуване проекто становището в изменение вид за, против, въздържали се, приема се. Благодаря и поздравления за госпожа Георингер. Приключихме с гласуването и преминаваме към следващата точка в дневния ред и това е годишния доклад на господин Чичестър. Той не е тук. Ще помоля госпожа Валеан да докладва по програмата за гражданство. Благодаря, господин председател. На този етап разглеждаме измененията към този проект регламент, в който се оточняват въпросите, свързани с програмата за гражданството от 2014 до 2020 година. Има много изменения. Основните им елементи са следните. Първият елемент –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 такъв случай. Една от основните точки, повдигната в измененията, е следната. Става дума за засилване на формулировките за борбата срещу насилието, за равнопоставеността между половете и за Конвенцията за правата на хората с увреждания. Основните цели на програмата трябва да бъдат формулирани така, че да надхвърлят недискриминацията и да включат насърчаването на развитието на основните права и борба срещу ксенофобията. Насърчението на развитието на равнопоставеността между мъжете и жените трябва да се разглежда като отделен елемент на програмата, както и предотвратяването на насилието срещу децата и младите хора. Равнопоставеността между мъжете и жените е основна цел на множество законодателни текстове в Европейския съюз. Равнопоставеността и борбата срещу насилието ще помогне на много хора в Европейския съюз, които са изправени пред различни форми на дискриминация. Друг важен въпрос е свързан с е, организациите на гражданското общество в Европейския съюз, които предоставят основни услуги и те допълват услугите предоставени от властите, също времено дават възможност на хората да изразят своите позиции и ги представляват пред вземащите решения. По този начин неправителствените организации помагат за подобряване на качеството на законодателството, представлявайки граждани от групи, които иначе няма да достигнат до законодателите. Изграждането на капацитета на гражданските организации дава възможност да се помогне и за прилагането на европейското право за там, където тези организации участват и в процеси, свързани с законодателното право. Затова е, искам да спомена конкретно точка 5, алинея 2. Е, необходими са и специални усилия за подкрепа на мрежите от неправителствени организации. На трето място. Специфичните цели на програмата трябва да получат балансирано разпределение на средствата. Няма яснота все още как ще се разпределят средствата в зависимост от различните приоритети и дейности по време на този период и няма гаранция, финансиране, че финансирането на различни цели ще бъде предвидима. Целите са многообразни. Борба срещу насилието срещу жените, децата и други уязвими групи, равнопоставеност между половете и така нататък. Е, това са все теми, по които е необходимо устойчиво финансиране, предвидимо финансиране, за да може да продължи работата. И затова в законодателния текст, оточняващ тези подробности, трябва да има яснота за финансирането година по година. За да може всяка година да се гарантира някакво финансиране, очакваме на 12 юли да се гласува по тези изменения. Благодаря, госпожо Валян. Давам думата на представителя на комисията, господин Шротер. Госпожа Шротер, извинете. Благодаря. Госпожа председател, много от предложените изменения действително отговарят на нашите основни цели, постигане на равнопоставеност между половете, борба срещу насилието срещу жените, децата и младите, правата на хората с увреждания, подкрепата за неправителствените организации. Това са все въпроси, които са покрити и според нас в първоначалното предложение на комисията, може би е, не е достатъчно ясно на места, за това нямаме никакви възражения срещу предложенията които имат за цел да направят тези елементи по-видими. При всички положения в много елементи от текста тези формулировки вече са включени. Приветстваме всички изменения, които имат за цел допълнително да изяснят текста. Благодаря. Господин Валенса има думата. Благодаря, пани председателница. Благодаря. Нека да благодаря на автора на това становище. Това е едно изключително добре балансирано становище и проектът е много важен, тъй като става дума за въпроси, свързани с европейското гражданство. Въпроси, които вие споменахте днес. Става дума за яснота и предвидимост по отношение на финансирането и за проекти, ръководени от малки неправителствени организации. Подала съм пет измене... Подал съм пет изменения. Говоря за борбата срещу екстремизма, за осигуряване на по-добро сътрудничество на регионално, местно и национално равнище и Специални мерки, за да може хората с увреждания действително пълноценно да използват своето гражданство. Благодаря, господин Кашман. Благодаря, госпожо председател. Както винаги, с госпожа Валян се работи чудесно по всички теми, които се засягат в нашата комисия. Приветствам съобхватния подход, който тя е предприела и е, трябва да се има предвид, че тази програма слива три програми, които действат по-настоящем, затова е много ясно да има яснота и конкретност. Много важно е действията по програмата внимателно да бъдат формулирани, ам, за да може да се вземат предвид изразените от господин Валенса и госпожа Валян съображения. Целта е да се опростят мерките и да има по-голяма последователност. Същевременно обаче всяка програма трябва да върви към своята конкретна цел, за да може да се постигнат всички е, цели, свързани с европейското гражданство. Извинете, Едно време бях актьор. И когато а, публиката така си шепне в залата, актьорите все си мислят, че а, се справят ужасно. Сигурно затова толкова се разсейвам, а, като говорите зад гърба ми. При всички положения становището е по-важно. В момента важното е да се постигне добро равновесие, там да се борим срещу престъпленията, подбуждащи към омраза и подбудени от омраза и а, е, програмата Дафне. А, е, и също времено, нека да подчертая нещо казано вече от госпожа Валян. Много важно е неправителствените организации да имат някаква сигурност по отношение на средствата, да знаят, че могат да очакват средствата да продължат да бъдат отпускани. Е, за това е необходимо равновесие при предоставянето на средствата между различните програми, за да може неправителствените организации да разчитат на някаква последователност и предвидимост. Подадните изменения, както бе казано, имат за цел да разширят целите на програмата и да добавят някои нови цели – и приветствам подадените изменения, защото те са много важни за нашите граждани. Няколко коментара. Тук говорим за общите права, свързани с гражданството. И нека да спомена, че правата на хората с увреждания са изключително важни. Госпожо председател, нека да ви кажа, миналата седмица доста се обезпокоих, когато разбрах, че в рамките на нашата институция дори не се прави достатъчно за защитата на правата на хората с увреждания. Приветствам упоменаването на конвенцията, но честно казано, достатъчно ли е да се спомене само това? Може би е добре да има някаква дефиниция, някакво определение какво имаме предвид под зачитане на човешкото достоинство – за да може да се уточни това между всички политически групи. В изменение 5 се говори за толерантност, за солидарност, отлични думи, говори се за е, равнопоставеност между мъжете и жените. Не е ли добре в такъв случай да се говори за равнопоставеност на всички, равенство между всички? Е, надявам се, че с тези допълнения становището ще стане е, добро и балансирано. Благодаря. Благодаря, господин Кашман. Госпожо Валян, искате ли да вземете думата? Не. В такъв случай приключихме обсъждането на тази точка. Гласуването ще бъде на 12 юли. Господин Чичестър вече пристигна, така че можем да се върнем към седма точка – и да дадем думата на господин Чичестър на тема годишен доклад за дейността на Комисията по петиции. Благодаря. Аз се опитах да подслоня много задачи в своята дейност. Знае, че това е по-скоро женска черта, но а, имаше около 110 изменени. Имахме предварително заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря на колегите за сътрудничеството им. Работим върху редица компромиси. Аз вече имам някои готови. Те препращат към хартата за основните права, развитието на демократичния принцип, принципа на прозрачността и отчетността, принципа и критериите за допустимите петиции. Трябва да знаем винаги, че голям брой от петициите се съсредоточават върху вътрешния пазар, правосъдието и околната среда. И трябва да знаем как да подобрим ролята и отговорността на, нашия, на нашата комисия, особено що се отнася до е, поканването на е, хора, които да бъдат изслушани и да, дадат, е, да приведат доказателства. Е, по-голямата част от измененията са приемливи. Докладът ще бъде обогатен чрез тях. Това е многото мнение. Тази, днес след обяд ще има ново заседание на докладчиците сянка. Сега няма да се впускам в подробни коментари по, всеки, по всяко изменение. Това би било прекалено много. Но аз е, се интересувам от коментарите на колегите. Това наистина би ми помогнало много. Благодаря. Благодаря, господин Чечестър. Господин Флойд има думата от... Um... I wish Rainer Wieland was here because I'd have loved to ask him about um, Amendment 65 on. Um... As Из, имах въпрос решението на съда, но може би това ще го разглеждаме следващия път. това е вашия доклад. Все пак това е вашето мнение. Когато гледам измененията, съгласен съм с това, което каза господин Чечестър. Ясно е, е, че трябва да се постигне компромис по, е, по тях. Благодаря на господин Флойд. Господин Кашман има думата. Uh, uh, Приветствам доклада на господин Чичестър. Мисля, че той е от много добро качество и обхваща важни въпроси. Например, свободата на движението, ромите и други мълцинства, род и дискриминация и пречките пред достъпа на лицата с увреждания, които по този начин не могат да се възползват изцяло от гражданските си права. И тук правя връзка с доклада на госпожа Вален. Ако направим връзка между различните доклади, ще постигнем напредък. Внесъл съм изменение, което поставя акцент върху ограниченията на придвижването на еднополовите двойки и като цяло правата на ЛГБТ. Директивата за свободно движение за всички граждани без дискриминация по, на основа на пол, етничност или сексуална, при, сексуални предпочитания. Друг, по отношение на спорния въпрос за имущественото право в Испания, ние водим диалог с испанското правителство. Има направени са положителни стъпки и се надяваме да се постигне справедливо разрешение за унези граждани, които ни отправи, които отправиха петиция във връзка с крайбрежните зони. Ако искаме да се отнасят към нас сериозно, сериозно, ние трябва да бъдем категорично. Периодически има призиви от една или друга група да, се, да бъдем по-малко категорични в становищата си в парламента. Аз мятам, че не бива да допускаме това. Ако не сме категорични, ако не държим на спазването на принципите, подкопаваме самите принципи. И така, поздравления, убеден съм, че Джайлс ще получи доста изменения и възражения. Аз лично обаче много се надявам да работя с него по този важен доклад. Благодаря. Искам да благодаря на господин Чичестър за този доклад, който хвърля светлина върху значението на нашата група за парламента, особено за гражданите, защото ние сме изразител на интересите на гражданите и ние сме унези, към които те се обръщат, когато законите биват нарушавани. И в сегашния момент на криза броят на петициите без съмнение ще се повишава. И ние трябва да сме готови и да обръщаме внимание на въпросите, които гражданите ни поставят. Аз ще внеса изменения, свързани с сътрудничеството с омбудсмана, е, други парламентарни комисии и властите в е, държавите членки. Процедурата на петициите може да допълва други процедури, например възможността за е, отправяне, за внасяне на оплакване пред комисията. Пред нас ни предстоят предизвикателства, регламент за гражданската инициатива скоро ще влезе в сила, т.е. гражданите ще разполагат с пряк инструмент, който ще използват за да покажат кой, че определен въпрос е, ги вълнува. Що се отнася до крайбрежните райони, аз внесах изменение, в което казвам, че крайбрежните зони трябва да се защитават и да се премахнат противоречията в закона. Имахме среща с представители на новото испанско правителство, предстоят реформи. Надяваме се, че те ще решат проблемите, свързани с крайбрежните зони. Също така, трябва да сме сигурни, че Закона за крайбрежните зони не се прилага по произволен начин. Госпожа Алкен има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Чичестър за чудесния доклад. В него се бяха внесени много предложения за изменения и очаквам среща, на която да ги обсъдим. Няколко думи за измененията, внесени от зелените. Първо искам да ви привлека вниманието върху факта, че е много важно Натура 2000 да осигурява и истинска защита. В много оплаквания, които получаваме, констатираме, че в тези региони има загуба на биологическо разнообразие. Това обаче са зони, за които трябва да се погрижим да, да бъдат защитени птиците и, и, и другата фауна. Искам да ви благодаря и за. А, искам да ви привлека вниманието, че има грешка в датският вариант – има противоречие между датския вариант и английския. Също така искам да кажа, че може да има контрол на място. Това ще бъде полезно. Няма. Не е удачно да работим само от тук електронните петиции, електронните сигнали е модерен начин и можем да помислим за него. И накрая искам да привлека вниманието ви върху факта, че ние ще разгледаме всички изменения по време на другите заседания. При всички случаи е, искам да ви благодаря. Благодаря, колегата Яр. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Мисля, че е, този доклад не би трябвало да провокира конфликти, войни. Това е нашата виситна картичка. Ние просто отточняваме, описваме нещата, които са се слушали, случили. Става дума за тежеста на някои аспекти. Аз не, не поставям под въпрос цялостния доклад и смятам, че общо казано, това ще стане един много важен доклад, който ще може да одобрим. Хубаво е, когато гражданите се обръщат към комисията по петициите. Това е, една истин, това е един истински пример за европейско гражданство. Неща, които те искат да критикуват, те ни ги представят. Това е чудесно. Ето, например, примера с, имущественото право в Испания. Друг един въпрос, там където комисията поставя под въпрос нашите компетенции, ние въпреки това искаме да поддържаме диалога с гражданите и да поддържаме диалога с държавите членки, защото това е една ситуация, в която, от която печелят всички участващи са страни. Има лица за контакти, има групи за контакти е, и това дава, придава едно човешко лице на Европейския съюз. Ето, има една комисия на петициите, която се занимава с проблемите на гражданите. И то а, е, е, ние не даваме само писмени отговори, а наистина успяваме да опосредстваме резултати. Е, резултатите засягат интересите на гражданите и засягат промени, съществени промени, ето, например, в имущественото право в Испания. Е, какво обаче трябва да уточним в нашата собствена администрация? Е, трябва да изготвяме специални доклади, според мен, и специални становища, тъй като ние отговаряме на гражданите. И ако смятаме, че трябва да обсъждаме един проблем, ако смятаме, че този проблем трябва да бъде проучен на място, то тогава не може да действаме по схема F, по схема 15, е, трябва да отидем на място, трябва да заявим мисия. Ключовата дума тук е мисия за установяване на, е, на истинското положение, така че ние трябва да имаме възможността да пътуваме до местата, които трябва да проучим. Това е един проблем на разбирането в нашия собствен а, парламент. Е, ние в такъв случай може да реагираме по-бързо, да сме по-компетентни и трябва да сме по-гъвкави. Днес, например, може да, да планираме е, краткосрочно, би трябвало да може да планираме краткосрочно нашите мисии, тъй като проблемите изникват непрекъснато. А, според мен проблемите с мисиите не са решени, напротив, стават все по-сложни и това е въпрос на администрация в нашия собствен парламент. Благодаря. Не виждам други колеги, които искат да се изкажат. Господин Чичестър има думата отново. Благодаря, колеги, за вашите коментари и забележки. Благодаря и за сътрудничеството. Един аспект, който изпуснах във въведението си, е въпросът или въпросите, свързани с имущественото право на Испанското крайбрежие Лейде Коста. Ние ще се опитаме да ги компримираме, да ги обобщим е, така че нека не се задълбаваме в този въпрос. Този въпрос е много важен, наистина. Но, както казах, е, той като че ли прекалено се преувеличава. Това е, са, е, това е въпрос, с който ще се занимаваме днес след обед на заседанието. Благодаря. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин Чичестър за това, което каза. Имам да направя да кажа следното. Бюджетната комисия е, е на мисия днес в Испания за установяване на фактите и трябва да заострим тяхното внимание върху нашата работа, е, тъй като ние бяхме вече на мисия в Испания, изготвили сме препоръки и смятам, че вие във вашия доклад ще вземете отношение а, по, а, е, по въпроса за, тази, за това посещение.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 е, са призовани да дадат своите предложения. Направих ли някаква грешка, господин Чечестър? Мисля, че ние тогава ще гласуваме, а срокът за измеренията вече изтече. Аз вече имам 110 изменения так... и работя върху тях. Благодаря, казва председателят. Аз просто исках да разбера дали докладчикът ме слуша внимателно. Естествено и тук в е, дневния ред е записано, че гласуването е на 12 юли. Значи наистина тогава ще гласуваме по доклада. А сега преминаваме към точка 9 становище за бюджета за 2013 година, други раздели. Господин докладчикът Салабракос има думата. Благодаря. Ε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος... Благодаря, господин председател. Както всяка година и тази година нашата комисия трябва да изготви становище по насоките за бюджета за 2013 година. Нямам намерение да променя каквото и да било в нашите традиции, е, смятам, че подкрепата за омбудсмана за 2013 година трябва да е по правило 31, увеличена е бюджета с 3,89%, защото 3,89% е, по технически причини Омбудсманът се мести от Страсбург в нов офис в Брюксел. Това е важно, защото по-рано омбудсманът имаше офис в Брюксел, обаче този офис е превърнат в музей. И така. По този начин се обяснява увеличението на бюджета, налага се омбудсмана да плаща по-висок найем в Брюксел. Що се отнася до увеличението на бюджетните кредити, получих информация, че това увеличение е напълно естествено и съответства на увеличението на броя на служителите на омбудсмана. Мисля, че има пълна яснота по отношение на тази част от бюджета. И, и аз, и Европейския омбудсман с удоволствие може да отговори на въпроси по този въпрос. Колеги, имате ли желание да се изкажете? Имате ли коментари? Добре. Нямате. Явно всички са доволни с доклада така както е. е гласуването е на 12 юли. Следващата точка от дневния ред е точка 10. Това е становище за доклада за прилагането на хартата на основните права на ЕСЕ. Госпожа Балян е докладчицата. Um, thank you, Chair. Colleagues, over the last благодаря, господин председател. Колеги, през последната година една трета от петициите, получени в парламента, са регистрирани във връзка с предполагаеми с обвинения за нарушение на правата на човека, съгласно Хартата за основните права. Докладът за напредъка във връзка с периода 2007-2010 година стига до заключението, че европейските граждани все още се сблъскват с трудности, свързани с упражняването на техните права като европейски граждани. Обръщането към европейските институции, за да се обърне внимание на нарушение на европейското право, много често не водят до резултати, тъй като някои европейски институции прилагат тясно тълкуване на хартата на, за основните права. Голям брой от европейските граждани не са информирани за своите права. Най-често възраженията са свързани с правото на свобода на движение и прекосяване на граници с цел на работа в друга страна. Затова има ситуации, в които е необходимо Европейския съюз и държавите членки да се намесят бързо. Особено пенсиите, здравеопазването, признаването на документи менти в тези области, както и в областта на гражданското положение. Това изглежда трябва да е гарантирано и също времено много граждани все още се сблъскват с проблеми. Комисията и държавите членки трябва да направят така, че техните права да бъдат зачитани, прилагани и развивани. Друг важен въпрос е достъпа на гражданите до средства за правна защита. Там, където държавите членки са закъснели, са, са закъснени, са транспонирали а, европейски директиви и регламенти, които, а, е, е, европейски директиви, които ги засягат пряко. Годишният доклад на Комисията по правата на човека трябва да включи оценка на положението в отделните държави членки. Европейски парламент трябва да провежда годишна конференция, която да е съвместно организирана от Комисията по граждански свободи и по петиции и в нея да участват граждани. Комисията трябва да направи така, че държавите членки да транспонират и да прилагат Директива 38 от 2004 година за свободното движение на граждани, тъй като има твърде много оплаквания за проблеми, които, с които се сблъскват множество граждани във връзка с правата и на техните брачни партньори. Има ограничение и на свободата на медиите в Европейския съюз. Затова комисията трябва да се обърне към Агенцията за основни права и да и възложи наблюдаването на положението в тази област, за да се гарантира медийния плурализъм и свободата на медиите. В много петиции е, гражданите се оплакват и от експроприиране на собственост, след като са взели решение да използват свободата си на движение. Затова трябва да се засили независимостта и правомощията на Агенцията по основните права. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да помоля за становището на комисията, господин Смит. Благодаря. Комисията споделя анализа, според който гражданите имат високи очаквания към хартата, която влезе в сила през 2009 година. Това намери потвърждение в неодавнашно проучване, поръчено от комисията. То показва, че информираността за хартата се е повишила значително. Но точното познаване на хартата все още не е потвърдено. Това е, по този начин е, това се потвърждава и от множеството оплаквания, които получаваме. Комисията държи на своята стратегия, която беше приета през 2010 година, стратегия за изпълнението на хартата. Приоритет е, задължително е Съюзът да приема законодателство, по въпрос свързани с основните права, а, така че да не подлежи на критика. В годишния доклад за 2011 година а, също така сме направили анализ на изпълнението на хартата. Виждаме, че има положителна тенденция т.е. хартата се отправя, харта се превръща в репер както за институциите, кои, когато приемат законодателство, така и за съдилищата. Европейският е, съд в Люксембург е, постанови множество решения, е, имащи отношение към хартата. Между 2009-2011 година постановените решения с, с 50% повече. Ние ще продължим да следваме тези тенденции през следващите години. Комисията също така ще полага, продължи да полага усилия харта да се спазва от държавите членки, когато приемат и прилагат на практика закони. Ние ще търсим информация за усилията положени от държавите членки да прилагат хартата на практика. Тревогите и вълненията на гражданите, разбира се, са от централно значение на Европейската комисия. Ние ще продължим своите усилия да им гарантираме възможността да упражняват правата си чрез конкретни инициативи, като публикуване на информация за портала Електронно правосъдие и Justice, механизми е, за съдебна е, защита, а също така като продължаваме своята работа и се опитваме да я усъвършенстваме, например, като насърчаваме органи като омбудсмана да направят проверки, да улеснят достъпа на гражданите до информация, за да знаят кой е органът, който може да се занимае с оплакванията им. Отбелязвам повдигнатите въпроси за Агенцията за основни права. Тук искам да напомня, че трите институции парламента, комисията и съвета могат да поискат становища по тематични въпроси, що се отнася до изменението на регламента Агенцията по правата на човека поръча външна оценка. Работата продължава и управителният съвет на агенцията ще следи внимателно тази дейност. Е, ето защо тази работа трябва да приключи преди да решим дали да се вземат предвид измененията. И искам да потвърдя, че комисията ще продължава да прилага правилата по много енергичен начин, тогава, когато става дума за свободното движение на гражданите. Благодаря. Искам да допълня нещо. Имаме една чудесна презентация по отношение в интернет, която е, също се занимава с въпроса за правата на гражданите в Европейския съюз, така че е, това е много добре за гражданите да разберат какви са техните права. Е, зная, че е едно много добро чувство гражданите да се почувстват истински граждани на Европейския съюз. Дискусията е хубаво, че, се вър... че върви в тази посока върху основата на хартата за основните човешки права. А първият оратор, моля. Благодаря, господин председател. Много вие изразихте с думи моето желание – Искам да, нека да поздравя госпожа Валян за чудесната работа. Там става ясно, че основните права са от първостепенно значение в Съюза и тяхното спазване и зачитане е задължение. Няма място за колебание в никоя държава членка или институция. Проекто становището говори за това, че Комисията по петициите е един от най-авторитетните органи, които да следят упражняването на практика на основните права. Ето защо използвам тази възможност да привлека вниманието на комисията към факта, че според мен е изключително важно това, че за упражняването на, основното прав... на основните права да се спазват съответните права и в държавите членки. Хартата по основните права не отразява програмата на политическите партии, а създава подкрепа за тях. Така че когато говорим за основни права, съдържанието, изпълнението трябва да бъде едно и също във всяка държава членка. Също така нарушаването им трябва да се санкционира по един и същи начин. Затова призовавам членовете на комисията да приемат необходимите изменения и отново поздравявам госпожа Валян с извършната работа. Приветствам този доклад. И въпросът е много навремене, не само за Комисията по петициите, но и за Европейския парламент и европейските институции. В период на криза държави членки казват с лекота, че правата на гражданите и правата на човека са второстепенен въпрос. А, а всъщност ние очакваме от държавите членки да отдават първостепенно значение на този въпрос. Необходимо е да, из, да направим оценка на изпълнението на хартата. Не съм съгласен с казаното от комисаря Рединг, че хартата се изпълнява чрез хоризонталното законодателство. А, когато държавите членки искат да направят нещо, го правят. Ако не искат, не го правят. Това не е приемливо. Европейския съюз не може да получава Русия и Китай а, за правата на човека и след това сам да допуска а, повтарящи се нарушения на правата на човека. Второ, европейските граждани действително нямат високо ниво на информираност за съдържанието на хартата, изпълнението и задължението на държавите членки да я прилагат както трябва и да, и да използват разпоредбите на хартата. Дори и за хора с добри е, знания, и осведомеността им за хартата е ниска. Ето защо призовавам да се предвиди някакъв бюджет за информиране на гражданите за хартата. Тази информираност в момента не съществува. По-нататък държавите членки очевидно нямат желание да спазват хартата. Да не говорим за държавите членки, които искат да напуснат Европейската конвенция по правата на човека. Виждаме, че държавите членки нямат е, особено желание да спазват както трябва хартата. И това е единствената причина, поради която през последните две години има случаи като следните. В случаи, които влизат в противоречие с хартата. Е, процедурни закони, има процедурни закони, които е, са проти, влизат в противоречие с хартата. Комисията се наложи да реагира, но реагира постфактов, пост, постфактум, е, а не предварително. И като реагира постфактум, създаде ненужни спорове и конфликти щеше да бъде много по-лесно, ако въпросът беше повдигнат в началото, когато се ставаше ясно, че има опасност от определени тенденции. И по-нататък. Много слабите резултати на Агенцията по правата на човека във Виена. И тук уточнявам, че виновна не е агенцията – призовавам комисията и комисария Рединг да осигурят повече видимост и да подплатят а, тази агенция с нещо по-сериозно. Нека да се оценява всяка година изпълнението на хартата. До сега агенцията играеше една периферна роля в архитектурата на правата на човека в Европейския съюз. И последният ми коментар. Чували сме, че копенхагенските критерии са само за предприсъединителния период и след това нищо. След като една държава членка е успяла да ни обедини, че е готова за членство – Критериите не са задължителни за държавите членки. От правна гледна точка това е противоречиво, от морална гледна точка е неприемливо, защото когато една държава членка се присъединила към правен инструмент, тя трябва да спазва предвидените норми. Комисията обаче ни казва, не, не, това е само за начинаещите, онези, които искат да се присъединят. Останалите, те вече са озрели, няма нужда да бъдат проверявани и оценявани. Е, Европейският е, съд по правата на човека в Страсбург е, ни казаха на конференцията, на която ние бяхме домакини, Копенхагенските критерии са задължителни за държавите членки. Защо проявява комисията такава неохота към идеята е един документ да бъде задължителен за държавите членки? Документът да бъде задължителен за една страна от момента, в който пожелая да стане член, до момента, в който евентуално пожелая да напусне Съюза. Това е, е една е, сериозна опасност пред изпълнението на хартата и на предвидените в нея права. Ето, тук идват опасности, свързани с свободата на медиите, социалните права, економическите права, правата на младсинствата и така нататък. Много е важно всички тези проблеми да се решават. Ето защо приветствам толкова подхода на госпожа Валеан. И съм убеден, че нашият доклад малко така ще накара комисията да се поразмисли и да започне да гледа на правата на човека като на първостепенен въпрос за Съюза, а не като на въпрос, който обсъждаме от време на време, когато възникне криза. Без да решаваме проблемите и в бъдеще ще продължат да се появяват нови проблеми. Благодаря. Герингер, äh, Госпожа Герингер, Вие имате думата. Там ще не Благодаря. Аз съм съгласна с това, което казаха колегите преди мен. Няма нужда да повтарям, че хартата е един много е, силен документ. За това тя и заляга в Лисабонския договор. Един от основните правни актове на Европейския съюз. Становището, което обсъждаме, трябва да покаже как се прилага хартата в различните страни. Аз самата искам да изразя своето становище. Моето впечатление е, че в Полша и в Великобритания хартата не е правно обвързваща. Това трябва да се промени. Тези страни трябва да променят своята нагласа. Има специални процедури за това. Така че аз предлагам това изменение. Благодаря. Yeah, I'm just not, not making it too long. That's fine. Sorry, yeah, I'm just, I'm not making it long, just... Ще бъда съвсем кратка. Аз подкрепям казаното от колегите, а именно възможността, във важността на Факта, че комисията непрекъснато се опитва да избяга третирането на човешките права в нашата работа, а от много страни чуваме, че това е неприемливо. И също така искам да подкрепя Агенцията за основните права. Всички искаха да, тази агенция да се основа е тази агенция, а сега не я подкрепяме. Така че аз съм абсолютно за подкрепа на Агенцията за основните човешки права. Председателят благодаря. Мисля, че има много коментари, много идеи е, вече се казаха. Е, две важни неща бяха казани. Най-напред е, искам да кажа, че понякога комисията е, е доста наивна. Комисията смята, че когато се постанови един законодателен акт, държавите членки веднага ще го приложат. Но тук ни трябва липсва ни контрола върху процесите на транспониране на, в националното законодателство, на европейските законодателни актове. когато една държава, член, е, държава кандидатка иска да се присъедини, тогава се спазват всички критерии, но когато целта е постигната, то тогава е, държавата членка се задоволява с постигнатото и ние установяваме, че гражданите се оплакват именно от неспазване на основните права в Европейския съюз, е, че приложението на основните права е много различно в държавите членки. Това искам да подчертая е, тук в този доклад. Желая на докладчицата успешна работа по-нататък. Е, ние сме ние подкрепяме докладчицата и сега давам думата за заключителни бележки на госпожа Валян. Благодаря, колеги. Благодаря, господин председател, за вашата подкрепа. По отношение на този въпрос трябва да кажа, че това е изключително важен въпрос за нашите граждани. Аз вярвам, че това е въпрос, по който ние всички може да се обединим. По принцип, комисията е на същата, на нашата страна, именно укрепване на правата на гражданите. Аз съм абсолютно сигурна, че това е на гласата на комисията. Благодаря за вашите коментари. Благодаря за това, че обогатихте по този начин доклада ми. Председателят трябва да допълня, че гласуването ще се проведе на 12 юли. Така, този път не сбърках, така че през юли ще има много гласувания, но до тогава ни чака много работа. А сега преминаваме към следващата точка. Това е петиция с особен характер. Има, това е петиция, е, масова петиция против акта. 2,8 милиона подписа подкрепят тази петиция. Това не го преживяваме всеки ден. И ние в комисията по петициите казахме, че не сме специализираната комисия, но тъй като сме комисия по петиции и отговаряме на оплакванията на гражданите, то ние ще се занимаваме естествено с тази петиция. И така, това е първият опит от наша страна да се занимаваме с темата. Господин Алекс представлява всъщност 2,8 милиона граждани. Да видим дали той успешно ще ги представи. Нека ни въведе в проблематиката, а след това Дейвид Мартин ще направи допълненията. След това комисията ще има думата. А сега от името на петентите, господин Алекс. Thank you very much indeed. Благодаря. За мен е голямо удоволствие да съм тук, представлявайки 2 милиона и 800 хиляди души тук в Комисията по петиции, за да представя голямото безпокойство на изключително много европейски граждани за споразумението АКТА. Там, където има сблъсък между права, гражданите не трябва да бъдат поставени в положението на зрители на футболен матч, които само наблюдават, но не могат да повлияят на резултата. Когато става дума за свободата на гражданите, трябва да се предприемат конкретни мерки, за да могат техните свободи действително да бъдат зачетени. Акта, споразумението за борба с фалшифицирането е точно обратното. По един прикрит начин акта се опитва да създаде един правен режим, при който частни фирми могат да шпионират по интернет. В един момент, в който хора рискуват живота си, за да извоюват свобода, европейските законодатели грабват писалките, за да задраскат някои от свободите, които вече са постигнали тук, за да може да се запази възможността някой да печели от авторските си права. Съгласно множество граждански организации, граждани от много европейски страни се, присъ... се обърнаха към Авас, за да представлява тяхната позиция. Авас дума, която означава глас или песен, е нов тип гражданско движение, което представлява мобилизираните граждани в целия Европейски съюз. Ние от... реагирахме с петиция, която се разпространи като пожар и в Европа, и извън Европа. И както ни припомни председателят, тази петиция вече е подписана от 2 милиона и 800 хиляди души през последните няколко месеца. В тази петиция гражданите се обръщат към Европейския съюз и казват призоваваме ви да защитим един, защитите свободния интернет и да отхвърлите ратификацията на акта споразумението за борба с фалшифицирането, което има за цел да я унищожи. Интернет е основен инструмент за много хора по света, за да обменят идеи и да се развива демокрацията. Покажете глобално лидерство, защитете правата ни. Преговарящите по акта използваха, минаха погрешните процедури, е, за да стигнат до е, погрешния договор с погрешните страни, с погрешните механизми за правоприлагане. Но заедно наблюдателните граждани и истинските представители на гражданите могат е, да преобърнат нещата. Предстои да се вземе решение по акта в Европейския парламент. Това решение ще бъде теста доколко европейските институции и Европейският парламент е отчетен пред гражданите си. Европейският парламент е дръжен, дължен да защитава правата на гражданите, що се отнася до международните договори. За мен е огромна чест да представлявам всички тези граждани тук днес. Имаше три препоръки на Европейския парламент, които пред, е, на комисии на Европейския парламент, които препоръчват отхвърляне на акта. Сега решението трябва да се вземе в комисията по международна търговия. Призоваваме и тази комисия да отхвърли акта и Европейският парламент да поеме своята отговорност и да откаже да даде съгласието си за ратификацията на този договор, за да може той никога да не влезе в сила. И накрая, нека да благодаря на Комисията по петиции за това, че играе изключително ценна роля, защото успява да помогне да се канализират гласовете на граждани от целия Европейски съюз, 2 милиона и 800 хиляди граждани, за да стигнат те до тук, до Европейския парламент, до европейските институции и по-нататък. Такива комисии, такива канали са от огромно значение, защото когато Европейския съюз договаря международни договори, именно тези комисии ще се погрижат европейските институции, когато договарят такива договори за в бъдеще да не застрашават постигнатото в областта на нашите свободи. Благодаря, господин председател. Благодаря за концентрираното представене. А сега комисията има думата. За становище господина Лори. Нека комисията вземе отношение. Uh, you, Благодаря, господин председател. Комисията осъзнава загрижеността на гражданите и загрижеността на някои неправителствени организации по отношение на основните човешки права и търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Ние искаме да кажем, че акта е най-напред споразумение, което иска да подобри правоприлагането на, интеле... на правото върху интелектуална собственост върху... във всички държави членки. Акта не засяга директно европейските граждани. И най-важното е, че акта не променя наличното европейско законодателство в областта и по никакъв начин, нито директно, нито недиректно, накърнява европейските основни права, така както са записани в хартата. Ние много пъти сме повтаряли това наше становище. Правната служба на Комисията и на Европейския парламент излязоха с становище, което върви в тази посока. Акта бе анализирана от министрите на правосъдието във всички държави членки от експерти и в крайна сметка Европейския съюз с единодушното е, съгласие на държавите членки реши да подпише това споразумение. Но въпреки това, тъй като има остатъчни е, съмнения, съмнение, комисията <clears throat> реши да потърси допълнителни, допълнително мнение. Ще има експертно становище по акта. Ние сме ние смятаме, че това становище ще потвърди нашата оценка. Това е нашият мандат. Ние съзнаваме, че едно международно споразумение не може да накърнява европейските основни права. Ние знаем това, ние сме сигурно, защото тези права са заложени и в самото споразумение акта. Е, споменава се проблема с интернета, параграфът, члена, който засяга интернета, прави ясна препратка към нуждата за защита на основните права, на правото на изразяване на личната сфера. Този член е съществува в споразумението. Основните права няма да бъдат нарушени. Ние искаме с нашето становище да а, уточним ситуацията. Надяваме се, че и решението на съда ще допринесе за уточняване и изясняване на ситуацията. Беше казано че ще трябва да има допълнителна процедура при одобряване на споразумението, така че много е важно да се изчака решението на съда. В същото време е много важно Европа да защити своята интелектуална собственост, да защити, да, да защити компаниите, особено във време, когато трябва да се създават нови работни места. Ние сме убедени, че ще постигнем тази цел. Благодаря. Благодаря на комисията. Още една информация искам да ви представя. Първите петиции по акта дойдоха през 2005 години. Някои е, комисии вече се занимаваха с проблема. Комисията по промишленост, е, Комисията по граждански е, свободи. В сряда Комисията по международна търговия ще говори по проблеми, ще обсъжда проблема и ще се вземе предвид позицията на петента, както и становищата на другите комисии. А Мартен от Инта е тук и искам най-напред да му дам думата на него. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че ме покани. Благодаря и на вносителите за активния интерес и участие в дебата за акта. Когато бях назначен за докладчик от комисията, казах, че ще водим открита и обхватна дискусия. Мисля, че постигнахме тази цел. Самите граждани бяха много активни, когато искаха да ни представят своите становища. Аз при... много се радвам на това. Много се радвам, че гражданите бяха готови да работят в взаимодействие с Европейския парламент, не само чрез петиции, но и в лични разговори с писма. И за разлика от а, някои кампании, ние а, получихме и много отговори, дадахме много отговори. Сега и титулярите на права са много активни, получихме много аргументи, доста от тях убедителни, когато човек а, а, чуе тревогите на един а, така дребен независим творец, не може да не обърнеш внимание на неговото мнение – Самата комисия, независимо от критиката за, на, за начин по който беше договорена акта, комисията присъства на много изслушвания в парламента, не само по време на съданието на комисиите – Както казахте, господин председател, 6 парламентарни комисии в края на процеса ще са обсъдили. 4 ще са против. Комисията по петициите се отнася сериозно към въпроса и комисията по търговия ще говори в четвъртък. Надявам се, че вносителите на петиции ще се убедят в това, че парламентът се отнася сериозно към тяхната петиция, тъй като четири парламентарни комисии обсъждат тази петиция. Ще се обсъди въздействието върху търговията, върху гражданските права. И огледахме акта от различни гледни точки. В заключение искам да кажа, че ако не беше Лисабонския договор, нямаше да има мята и независимо от това дали човек е за или против факта, фактът, че Европейския парламент е гласът на гражданите и има възможност да обсъди въпроса, е нещо, което следва да се приветства. Няма значение от това на коя страна си. Важното е, че системата е предмет на всеобхватен контрол. В моята страна, Обединеното кралство, имаме комисия по европейски въпроси. Представят се за обсъждане въпроси, които са спорни. По а, акта а, тъй като беше много кратко становището, то не отговаря на изискванията за представяне в пленарна зала. Много се радвам, че толкова, че различните заинтересовани лица проявиха голяма активност. Благодаря, господин Мартин. А е, сега давам думата на господин Мърфи. Благодаря, господин председател. Най-напред от името на политич... моята политическа група искам да благодаря на петентите. Мисля, че е благодаря не само на тези, които са подписали петицията, но и тези, които се включиха в протестите. Това бяха големи протести и аз им благодаря. Благодаря за това, че хората в Европа се мобилизират и провокират един сериозен дебат в парламента по акта. Ние сме на прага на една победа да гласуваме срещу акта и то благодарение именно на натиска извън парламента. Хора, които са против акта. А Надявам се, че и в пленарна зала тези мнения ще се вземат предвид. В моята политическа група въпросът бе третиран арогантно. Той просто, просто опозицията срещу акта не бе взета достатъчно сериозно. Предвид бе казано, че това са хора, които не разбират за какво говорят Вър... Според мен реалността е, че нашата комисия прави това, което прави Европейската комисия, а именно представят се интересите на големия бизнес. Акта е резултат от лобистки интереси и тези интереси, печалбите са сложени на преден план пред интересите на хората, правата на гражданите, интересите на провайдерите, интересите на ползвателите на е, интернета. Но аз мятам, че сме, че ще постигнем победа е, през следващите два дена трябва да, този натиск отвъд парламента трябва да продължи защото след два дена ще се гласува споразумението. Много ви благодаря. Председателят благодаря. Имаме още 8 изказвания. Споразумяхме се. Затова всеки колега да говори за 3 минути, за да може да дадем думата в края на нашето обсъждане и на петента. И така, моля колегите да се ограничат до 3 минути. Госпожа Нока и госпожа Миранда. Госпожа Цуенока има думата. I hope it's me, yeah? <laughs> Мен имате предвид, като казвате Цуанока, нали? Казва госпожа Жданока. Ще бъда кратка. Мисля, че е, винаги съм заявявала своята позиция за акта, но като представител е, и в комисията Либе, винаги сме подкрепили е, отрицателната позиция на комисията по граждански свободи за акта. И тук искам да кажа само едно. Искам да благодаря на всички вносители на тази петиция – е, петиция, е, внесена с подкрепата на над 2 милиона души. Като представител от Латвия искам да кажа, че първата петиция е, по този въпрос дойде от Латвия през 2011 година. Латвия не е страна, в която гражданите активно подават петиции, но по отношение на акта Именно ние бяхме първите. И точно както каза и колегата ми, а, съвсем невярно е твърдението, че хората не са информирани. Нищо подобно. В Латвия има много доказателства точно за обратното. Моят асистент а, участва в диалог по въпроса за акта в Латвия с представители на правителството, които подкрепиха споразумението, оказа се, че тези представители на правителството в Латвия дори не са прочели основните елементи на споразумението и не знаят съвсем точно за какво става дума. Така че мисля, че а, вносителите на петицията заслужават нашата подкрепа. Председателят говори без микрофон. Dankeschön. Моята колега Сантрин е много ангажирана в диалога, но не може да бъде тук, защото е ангажирана с срещата в Рио, но тя ме помоли да ви представя следните бележки. Днес в нашата комисия разглеждаме петицията антиакта. Тази петиция е подписана от близо 3 милиона души, горе-долу толкова, колкото населението на Галиция 3 милиона души. Три пъти повече от вносителите за гражданската инициатива. Това говори за голямата тревога на европейските граждани към акта. Очевидно ние носим огромност. Европейският парламент ще гласува акта през юли. Днес четири парламентарни комисии призовават за отхвърляне на това споразумение. Колегите както и подписалите петицията смятат, че акта застрашава сериозно основните права, гарантирани от Харта на основни права и Европейската конвенция по правата на човека. Заплахите са реални. В, като пример, контролерът по личните данни изразява своите съмнения и смята, че по този начин гражданите ще могат да бъдат наблюдавани и следени по време на е, ползването на интернет. В крайна сметка това нарушава личните данни. В юриспруденцията си съдът казва, че наблюдението не може да има всеобщ характер и акта не предоставя гаранция. Ето защо по тази основна причина моите колеги се, искам да ви призова да бъдете заедно с гражданите, да, за, да гарантираме защитата на правата на гражданите Нека тази петиция да остане отворена, за да дадем ясен сигнал за Европа. сигнал, който означава, че по този начин ще дадем глас на гражданите. Благодаря. Госпожа Герингер, следващият оратор. Благодаря много, Господин председател, много се радвам, че днес най-сетне можем на заседанието на комисията си да обсъдим тази петиция. Нека да ви припомня, че по причини, които съвсем не ми станаха ясни, Разглеждането на петицията бе отложено с цял месец. Положението днес е съвсем различно от положението през 2009 година. През 2009 година започнахме да ви представяме информация за е, заплахите, които се съдържат в факта. Тогава бяхме малцинство и загубихме, е, когато една е, когато моята политическа група предложи важна резолюция, която имаше възможност да повлияе на, на, на преговорния процес, тъй като с влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 година Европейският парламент трябваше да бъде включен в преговорите по акта. След това бяха използвани всевъзможни процедури и е, продължавахме да сме в мълцинство в Европейския парламент. Е, но най-сетне хората излязоха по улиците в началото на годината и едва тогава отношението на депутатите, на някои депутати се промени. Някои от депутатите дори прочетоха споразумението, някои от представителите на правителствата дори прочетоха и е, е, споразумението и е, трябва да бл- са благодарни на гражданите за това, защото благодарение на това стана възможно да се събере достатъчно силна подкрепа за отхвърлянето на това споразумение. В Комисията по правни въпроси е, имаше мнозинство за отхвърляне на този договор, но е, то, не, то беше само с един глас. Така че е, нека да се надяваме, че в четвъртък в Комисията по международна търговия ще имаме, ще спечелим е, в усилията си да го отхвърлим. Европейската комисия каза, че ще изпрати акта на съда в Люксембург. След това е, те отново казаха, че ще го изпратят, отново мина месец, едва през май действително направиха това. Едва през май комисията изпрати на Европейския съд споразумението акта за становище. Ние няма да чакаме повече. Внимателно сме прочели текста. Е, е, това проекто споразумение е опасно и трябва да бъде отхвърлено. Господин Ромева има думата. Благодаря. Няма нужда да повтарям отново причините, поради които това споразумение трябва да бъде отхвърлено. Но искам да спомена един въпрос, който бе споменат неколкократно. Тук а, става дума не само за една правна или законодателна дискусия, става дума за една политическа дискусия. Става дума за политически въпрос. Не говорим само за съдържанието на текста. Говорим за това как се стигна до този текст. Това е първия и най-важен въпрос. И второ, за това какви биха могли да бъдат пред последиците от този текст, ако се приеме в настоящия си вид. Именно за това е толкова важно да се обсъди това споразумение, именно за това е толкова важна тази петиция, именно за това е толкова важно тези милион, милиони вносители на петицията да бъдат изслушани във всички комисии в Европейския парламент, защото само така ще се гарантира легитимността на работата на Европейския парламент. Ако ние, представителите на хората, не направим онова, което толкова много граждани искат, искат от нас, това означава, че сме изпуснали важна възможност да действаме и да ги защитим. И така, ако някой все още не разбира, въобще вече не става дума само за правния въпрос само за правния текст. Става дума за доверието към европейските институции. Благодаря. А сега госпожа Кейлер има думата. Благодаря. Благодаря и на вас и на всички почти 3 милиона вносители. Благодаря за тази петиция, която можем да подкрепим. Очевидно интересът е силен. Очевидно е, че може да има общо европейско движение, че има теми, които вълнуват цяла Европа. И затова тази петиция трябва да бъде взета предвид. Не просто да, вземе, да бъде взета предвид, трябва да предприемем нещо. Мисля, че има много хора, които ще бъдат засегнати от акта и нямаха възможност да внесат петиции. Хора в други страни, хора в развиващите се страни, които ще пострадат от правилото за търговската марка. А, също разпоредбите за аналоговите лекарства, за генеричните лекарства. Огр... Ограничаването на търговската марка може да доведе до здравето на милиони хора. Но това са хора, които нямат възможност да внесат петиции. Те не могат да дойдат в парламента, но никога не бива да, ги, да забравяме за тях. Е, тогава трябва да даваме възможност на всички, които могат да изразят е, своето становище. Благодаря на вносителите за петицията и се надявам, че през юли е, вотът ще бъде такъв, какъвто очаквам. Госпожин, господин Бощинаро, благодаря. Приветствам петицията и много се радвам да ви кажа от, име, че от, от името на групата на социалистите. Е, бюрото прие тази комисия да се разглежда в е, спешен порядък. Сега за Европейската комисия по съдържанието. Онова, което ме интригува, а и не само мен, казват ни, че това е добър инструмент, който да реши проблемите с фалшифицирането и така нататък. Очевидно е обаче, че Европейската комисия разполага с правните инструменти да решава проблеми, свързани с интелектуалната собственост. Защо е необходимо да добавя към съществуващите инструменти нов инструмент? А защо да не се усъвършенстват съществуващите инструменти, вместо да се приема акта? Казват ни също така, че по този начин ще може да се поведе борба срещу фалшификатите. Основните производители на фалшификати няма да бъдат част от този режим. Нито една дума за големите производители на фалшифицирани продукти. Не е сериозно да се борим срещу производителите на фалшификати в Европейския съюз. В период на криза, когато хората са лишени от социалните си и економически права, може ли Европейската комисия и някой евро... отговорен орган в Европейския съюз да излезе с идея за създаване на интернет полиция? Това ли е единственият демократичен отговор, който можем да дадем на гражданите? От политическа гледна точка това е погрешно в основата си. Приветствам изразеното мнение от множество министър-председатели в Европа, от Европа до моята собствена страна, Румъния и много други страни. Ако всички се обединат и осъдят акта, можем да очакваме нещо. И накрая – Голяма част от Европейския парламент декларира своите възражения срещу акта. Имам предвид моята група, социалистите и демократите. След като толкова парламентарни комисии са обявили, че акта е неприемлива и следва да бъде отхвърлена и сме я отхвърлили. Е, можем ли тогава да губим време и да казваме, е, нека да отнесем въпроса към съда, да видим какво ще отсъди съда и след това ще приемем решението му? Не. Ние трябва да печелим време, да отхвърлим акта е, с масиран вод и да затворим тази страница. Опитвам се да се въздържа която не е вредна за престижа на Европейската комисия, не е добра за доверието в нашия модел. Тъкмо обратното вреди на доверието в европейския модел сред много граждани в Европейския съюз. Не само в Европейския съюз тъй като говорим за модел за управление на събитията, за предоставяне на достъп до информацията, не ограничаване на достъпа до информация и така. Приветствам петицията, напълно ще я подкрепя и съм убеден, че отговорът на парламента и първо нашата комисия ще бъде масиран отказ. Колегата Алкен. Ще се опитам да се огранича в рамките на 3 минути. Мисля, че трябва да празнуваме днес, а именно да празнуваме, че резултатът от Лисабонския договор е видим, че парламента наистина поема своите компетенции, своята власт. Не само, че е хубаво да имаме диалог с гражданите, да слушаме какво има те да кажат, но е, важен е факта, че парламентът също има какво да каже пред двете институции. Т.е. ние не си губим времето. Мисля, че всичко казано до момента сочи, че ако че нещата, които се случват в парламента, са важни и трябва да попитаме дали, дали това споразумение е легитимно. Имаме сътрудничество с гражданите, с петентите, така че нека парламента каже, нека не си прехосваме времето и парите, като изпращаме споразумението в съда, няма смисъл. Мисля, че имаме е, проблем с достоверността с доверието на гражданите. И тук мисля, че имаме повод за празнуване, защото избраният парламент поема своята роля и може да играе с достоинство. Благодаря. А, но. Виланд. Господин Виланд, благодаря, госпожо председател. Аз не проследих целият дебат, тъй като имах друг ангажимент, в комисията АВКО. Работя по тема, която до някъде е свързана с настоящата тема, именно компетенциите и прерогативите на парламента. Един от въпросите е именно кога нещо, кога един текст е легитимен и кога не. И кога може да бъде третиран от парламента или от съвета. Е, кога действащите е, правителства могат да изразят съмнения. Искам да изразя следното предупреждение. Трябва да сме внимателни. Не бива да преувеличаваме понякога някои неща, не бива да сменяме процедурите, по които третираме някои въпроси тук понякога става дума и за изборна борба. Това смятам, че е непарламентарен начин на действие. А, не би трябвало да отцветяваме нашите мнения с национални знаменца и становища. Ние имаме други инструменти. Какво имаме обаче тук в момента? Имаме един много спорен въпрос, въпрос по който се очаква мнението на съда и практика на, съд, на нашата комисия е, че въпроси, които очакват решение на съда, не се третират. Е, гражданите подават жалба, и трябва да изчакат решението по тази жалба. А, такива петиции в нашата комисия не би трябвало да се обсъждат. Така сме третирали, когато става дума за много важни въпроси, много по-важни въпроси. Изчакваме тогава реш... становищата на другите комисии, например на комисиите по околна среда и други комисии. А сега, ако действаме по друг начин, то смятам, че нашите действия са доста спорни. Специализираните комисии, а, те трябва да бъдат изчакани да си свършат работата. Аз от самото начало, когато станах европейски депутат, съм член на тази комисия. И Винаги съм се опитвал да съм честен и да действам справедливо. Във всички, при всички казуси. Няма значение всъщност колко хора подписват една петиция. Не би трябвало да, количеството да се изразява в качество. Когато един гражданин има проблем, то и е все тая дали той подписва своята петиция сам или намира и други самишленици. Ето защо трябва всички петиции да бъдат равнопоставени от наша гледна точка. Няма значение дали подписите са стотици хиляди или милиони. Ето защо аз се застъпвам за следното. Не би трябвало да се впускаме в спорове по същество, би трябвало да следваме нашите традиционни процедури. В противен случай би трябвало изцяло да преустановим работата си. Грация, Ютова. Госпожа Ятова има да. Благодаря, госпожо председател. Честна дума, не разбрах какво иска да ни каже господин Виланд. Може би ам, по логиката, която той следва, тази комисия въобще трябва да престане да съществува и всички ние да се разпределим в останалите комисии. На второ място, за мен господин Виланд има огромно значение това, че 3 милиона европейски граждани могат да кажат своето мнение. Иначе вие сте на път да отхвърлите дори една част от Лисабонския договор, който предполага гражданската инициатива. Напротив, това е голяма победа за гражданите в Европа и аз искрено поздравявам всички тези, които са сложили подписа си против споразумението за акта. На трето място това, което ми се струва е, че вие очевидно сте пропуснали, че четири ресорни комисии в този парламент казаха не на това споразумение, разглеждайки го от различна гледна точка. Остана само решението на Комисията по външна търговия. И накрая, сигурно закъсняхте, но по-голямата част на, от на нашите колеги беше, че въпросът не е само чисто формален и юридически. Да, ние ще изчакаме решението на Европейския съд, който е независима институция, но ние тук, като представители на европейските граждани, може би имаме най-голямото право да кажем становището си по отношение на акта. А въпросът е преди всичко политически и вие добре съзнавате това каквото и да бъде формалното становище на съда в Люксембург, ние тук в този парламент, в мнозинството сме на страната на европейските граждани и смятам, че това е наше общо завоевание. Honorable Taylor. Господин Тайлър. Uh, Благодаря господин, госпожо председател. Аз малко закъснях, но искам също да изразя своето мнение. Искам да подкрепя моите колеги. Аз подкрепям и петентите и петициите, би трябвало да отхвърлим ратификацията на акта. И се радвам да видя, че четири коми... комисии на парламента са гласували именно срещу акта. Аз абсолютно вярвам в правата на европейските граждани да използват нашата комисия когато имат проблем, независимо дали, това става, дали става дума за един човек или за хиляди хора. Ние трябва да им отговорим, трябва да сме канал за начина по който функционира парламент и Европейския съюз. Е, но фактът е, че четири комисии, в които участват наши колеги депутати, казаха, че, искаме, че, иск, че искат да отхвърлят тази идея. Така че аз подкрепям каузата на тази комисия да апелира към комисията Инта, да естествено да направи своя анализ, вземайки предвид становището на предишните четири коми... комисии, които решиха да отхвърлят акта, защото акта ще повлияе негативно върху конкуренцията, иновациите, справедливата е, търговия, дигитализационните проекти и управлението на интернета. Искаме ли да подкрепим тези неща? Не, не искаме. Ние не искаме ограничения. Така че аз присъединявам своя глас към петентите за тяхната кауза. Eh, Благодаря. Това беше последният оратор. И сега давам думата на господин Убел за една минута. Uh, Благодаря ви. Когато дойдох тук в началото на марта, бях впечатлен от приема на комисията по петициите. Европейските мисии разпространиха гласа на членовете. Е, впечатлен съм от реакцията на Европейския парламент. Е, не само една или две, но четири парламентарни комисии са разгледали въпроса. Определено можем да кажем, че днес е важен ден ден, в който успяхме едно споразумение, е, което е обгърнато в е, тайнственост. Е, тайнственост, при която гражданите биват контролирани. Ние успяхме това споразумение да излезе на светло очевидно вече е невъзможно това споразумение да бъде подписано през следващите седмици. Ние призоваваме Комисията по международна търговия и пленарната зала да не чакат, а през следващите две седмици да вземат, да направят решителната крачка и да отхвърлят акта, тъй като това е лошо споразумение. Процедурата е сбъркана. Единственият изход е да бъде отхвърлено. Много се радвам, че ние успяхме да изиграем своята роля и станахме изразител на вълненията и тревогите на членовете в Европа. Надявам се, че парламентът ще изпълни задължението си и ще направи така, че акта да не види бял ден. И всяко подобно споразумение, договарено от Европейския съюз, да, да включи гражданите, да включи гласа и на гражданите, и на парламент, парламентаристи от самото начало. Благодаря ви. А благодаря на господин Яр има думата за предложение. Благодаря. Аз искам да говоря. От името на нашата комисия искам да направя една едно предложение. Ние не сме специализирана комисия, не сме ресорна комисия, не сме политическа комисия, ние сме комисия по петициите. Е, чухме, че 6 комисии, специализирани комисии работят по въпроса и нормално е ние като комисия по петициите да работим заедно, да си сътрудничим с ресорните комисии. Това се разбира от само себе си. Ето защо бих предложил следното. Нека остане петицията отворена, защото петентите имат право на допълнително третиране и да следваме традиционната си процедура, именно да се свържем и да работим заедно с ресорните комисии. Това е нормалната процедура. Ще изчакаме отговорите на ресорните комисии, ще ги вземем предвид и ще изготвим нашето становище. Така работим за в много други области. Е, трябва да вземем предвид дебата по същество, тъй като такъв е един дебат не беше възможно да се проведе в нашата комисия. Ето защо трябва да изчакаме мнението на ресорните комисии. Тоест, моето предложение е петицията да, петицията да остане отворена до изготвяне на становището на ресорните комисии. Благодаря госпожо председател. Естествено, аз за това петицията да остане отворена, но моят въпрос е отворена, добре, но след това какво? Четири комисии ясно казаха, че са против акта. Ние какво правим, като оставяме петицията отворена? Каква е нашата позиция по същество? Дали просто петицията трябва да остане отворена или трябва да кажем, че сме че петицията ще остане отворена, но ние по принцип сме против акта. Трябва да сме достоверни. Ние не може просто да кажем, оставяме петицията отворена. Ние трябва да присъединим нашия глас към гласа на предишните четири комисии, които гласуваха против акта. Мартин. Thank you, Chair. I Господин Мартин. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм член на комисията, но все пак искам да направя един коментар. Важна е ролята на комисията, независимо от това какво се случва с акта. Ако в комисията по външна търговия се, се вземе друго решение, все пак ще остане и делото в съда и мисля, че резултата на, дело, на, на процедурата в съда, извинете, ще бъде важна, важен и той трябва да се обсъди в Европейския парламент и мисля, че би било много подходящо да се обсъди тук, в Комисията по петиции, тъй като това е свързано с реакцията на безпокойствата на вносителите на петицията. Благодаря много, господин Мартин. Благодаря ви много, че сте е, тук тази сутрин работа на нашата комисия. Искам да благодаря на вносителите на петицията, искам да благодаря на господин Уилкс, който представи е, петицията тази сутрин. И е, в отговор на казаното от господин Бощинаро, всъщност е, вие получихте отговор и в е, изказването на представителя на вносителите на петициите. А именно, това е много важен ден, защото задачата на нашата комисия е да направи именно това, което прави днес да даде на гражданите възможност да упражняват своите права като граждани. Точно това се случи днес и ние обсъждаме тази важна тема. Има много граждани, които смятат, че този въпрос е въпрос, който трябва да бъде взет предвид. Въпрос, който е проблемен, който е, дава основания за безпокойство. И тази позиция на гражданите трябва да бъде предадена на вземащите решение тук. В отговор на казаното на господин Вилан не е броя на вносителите на петиции, е, на петицията ни ръководи при определенето на реда, в който разглеждаме петициите. Всеки един гражданин, както и вие сам казахте, господин Вилан, независимо от това дали внася петицията си сам или заедно с други граждани, има право петицията му да бъде разгледана. Тук има една петиция, която е внесена от изключително голям брой граждани и това е поради факта, че има твърде много граждани, които са обезпокоени от въпроса засегнат в петицията. При всички положения – тази петиция се разглежда тук на заседанието на нашата комисия, тъй като отговаря на всички правни изисквания за внасяне на петиция. И тук искам ем, да обобщя. Повече от 12 колеги се изказаха и почти всички бяха против ратифицирането на акта. Нашата комисия не е комисия, която може да вземе това решение, но тя е комисия, която може да помага на гражданите и за това в отговор на въпрос на господин Бощинар за това какво предстои, правим следното. Комисията остава, а, извинете, петицията остава отворена за разглеждане и се следят събитията в другите комисии в парламента както и е, резултата от разглеждането на споразумението в Европейския съд в Люксембург. И в нашата комисия всъщност ние представляваме последна инстанция а, за обжалване, ако щете към която могат да се обърнат нашите граждани. Така че, ако гражданите смятат, че това споразумение създава сериозни основания за безпокойство, нашето задължение е да предадем техните притеснения и по-нататък бяха заявени ясно политическите позиции по време на дебата. Ще продължим да наблюдаваме случващото се, ще продължим да следим работата и в другите комисии, и в Люксембург. И ще назначим още един дебат след като се вземат всички тези решения. И така, Комисията остава отворена и ще продължим разглеждането им. Благодаря много на всички вносители на петиции. С това закриваме. Извинете, казва председателката. Всъщност, а, обърках се. Не, закриваме. А, публичната част на заседанието си, тъй като, както ми припомни Дейвид, предстои а, да обсъдим точка 12, а именно доклада относно проучвателната мисия в Берлин. Този доклад е изготвен от госпожа Йотова, която бе председател на делегацията. Давам думата на госпожа Йотова, за да може да ни даде кратка информация за мисията. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В този състав на комисията вече имах възможност да разкажа за нашата мисия в Берлин, която се състоя по решение на Комисията по петиции и жалби и в резултат на многобройни жалби и петиции, получени от европейски граждани във връзка с ролята и дейността на службите по проблемите на децата Югендамт в Германия. През последната седмица в Страсбург по време на сесията беше проведена среща, на която се съгласихме за общ базисен документ, който е представен днес и носи датата 4 май. Всички членове на делегацията работиха усърдно за постигането на този компромисен вариант, който да бъде на базата на тази дискусия. А, темата е много деликатна и чувствителна. Делегацията посети Берлин заради многобройните оплаквания на европейски граждани, че службата по проблемите на децата Югендамп нарушава техните права с действията си. А, не отидохме там да съдим а, някоя страна или а, някое правителство, а да се опитаме да предложим конструктивни решения за проблемите. Разбира се, не можем да се месим във вътрешните дела на страната, но очевидно проблеми има – в комуникацията между родителите и служителите на Югендамт, в липсата на информация относно правомощията на тези служители, както и липсата на информация за действието на съдебната система в Германия. Липсата на комуникация между двете страни, липсата на диалог води не само до неразбирателства, но създава предпоставки за нарушение на процедурите до допускане на грешки в тази област, които имат много сериозни последствия. Необходими са информационни кампании на европейско ниво, които да предоставят информация за трансграничните разводи, Много от жалбите, които постъпиха в Комисията по петиции, са свързани с това, че на чуждестранните родители не се разрешава да говорят на собствения си език по време на срещи с децата си под надзора на придружител. Това се случва, когато има реална опасност детето да бъде отвлечено според свидетелствата на служителя от Югендамт, когато не е на разположение преводач, а служителят на Югендамта не говори езика на въпросния родител. Въпреки това не трябва да се ограничават контактите между родителите с децата, защото езикът е това, което ги свързва в този момент. Необходимо е да се създават такива съоръжения и условия, че всички езици да бъдат допускани и толерирани. В тази връзка срещите между родителите и децата в никакъв случай не трябва да бъдат ограничавани, напротив, контактът трябва да бъде редовен. Участниците в мисията направиха своите предложения към а, а, това, което видяхме в Берлин и след разговорите, които имахме с представители на различни институции. Искам да добавя и нещо повече, тъй като мисията беше все пак в много кратък период от време, към съответните институции в Германия, които имат отношение по тази тема. Ние зададохме след това и писмени въпроси и получихме техните писмени отговори, за да допълним картината и да изясним колкото може повече подробности от създалата се ситуация. А, сами съзнавате колко деликатна е тази тема и това предполага и този дълъг срок, в който се опитахме да изработим общия ни базисен документ – и препоръките, възоснова на които ще имате възможност да направите и своите предложения. Дълго време спорихме за това дали тези предложения могат да бъдат правени само от членовете на мисията, в Берлин, тъй като се предполага, че те са запознати с най-много детайли и информация по ситуацията с Югендамта и разводите при смесените бракове или да се даде възможност на колегите от комисията също на базата на документа, с който разполагат, да правят своите предложения и препоръки. От компетенциите на комисията е да се реши как да се постъпи в този, в този случай. Последното решение на участниците в делегацията беше препоръките да бъдат правени само от участниците в мисията. След това разбирам, че като че ли секретарията на комисията е по-склонен да даде възможност на всички членове на комисията по петиции да направят своите предложения. Ако това се приеме, нека да си дадем срок до 26 юни, в които да бъдат изготвени тези предложения за изменения към предоставения текст, след което на следващото заседание на комисията те да бъдат гласувани. Искам да кажа, че а, имахме много интересни срещи в Берлин през цялото време с представители на различни институции. За съжаление, това, което лично на мен не ми достигна, е, че не бяха осигурени достатъчно средства с представители на ответната страна, т.е. с хора, които вече така или иначе имат проблеми с службите Югендамт в Германия. Част от нашите препоръки са достатъчно общи, но вярвам, че като представители на Европейския парламент можем да, предложим, можем да ги предложим и да ги препоръчаме на, на немската страна. Пак казвам, запазвайки принципите на субсидиарност и в никакъв случай нежеланието да се месим в вътрешните проблеми на страната. Искам специално да благодаря на госпожа Бобийска и на господин Боланта на господин Бекер, на госпожа Вертман, които вече дадоха своите предложения за изменения. Те са включени от тук нататъка в компетенциите на нашата комисия да решим как ще процедираме. Благодаря ви. Ci sono richieste di intervento? Благодаря. Имате ли коментари по темата? Госпожа Цуновска. Yes, You, Благодаря, госпожо председател. Аз имам един въпрос и един коментар. Най-напред. Заедно с работния документ аз имам и една модификация, предложена от господин Полан. И доколкото разбирам, той не е тук в момента, така че Имам и имейл от госпожа Бубинска. Също е, тя предлага някои неща. Така че въпросът ми е как, какво е предложението за по-нататъчна процедура? Как да процедираме, какво да правим с тези документи? Някои са доста противоречиви. На второ място, моят коментар. Кой може да участва в даване на препоръките? Как да се изразя по-подробно. Е, например, аз. Аз бях много заинтересована от участие в тази мисия, тъй като това е много чувствителен въпрос. Много петиции има по този въпрос, специално използването на езика. Вчера аз участвах в един подобен разговор с в Холандия латвийски родители бяха обвинени, че използват латвийски в своето семейство и това, е, това беше причината децата да бъдат отстранени от семейството, защото те не говорили в семейството си холандски, а си говорили народния език. Това е абсолютно неприемливо. Но не можех физически да присъствам на мисията, тъй като участвах в мисията в Молдова. И ние се разделихме. Вие бяхте в Берлин, аз бях в Кишинев. И в такъв случай аз не, очаква, не участвах, но пък участвах, когато тези петиции се обсъждаха в парламента, петициите против Югентамта. Е, така че би било неприемливо за мен да се правят препоръки само от участниците в мисията. Благодаря, господин Я. Благодаря. Благодаря и на докладчицата и на участниците в мисията. Мога да кажа, че ние все още се учим, учим се в крачка и ние всички заедно ще се учим, ние направихме два доклада по провочвателната мисия. Е, имаме два доклада. Имам предвид Берлин и Румъния. И аз съм на мнение, че е, сроковете трябва малко да се посъкратят, защото трябва да уточним процедурата. Най-малкият знаменател е именно този, че тези, които участваха в мисията заедно с секретарията, трябва да изготвят един доклад. Това е ясно. И след това процедурата да бъде всички членове на комисията да имат право да излязат с предложения за изменения, по които да се гласува. Тоест, къде е политическата, политическата сила? Тя се корени в комисията по петиции. Така че искам да успокоя колегите. Всеки член на комисията трябва да може да даде своята препоръка, да предложи своето изменение. Това е правилната процедура. Има срок за, за предлагане на измененията. Всеки може да го спазе и това ще е честно спрямо нашите членове. Една проучвателна мисия, както каза и господин Виланд, една проучвателна мисия се състои от членове и членовете са очите и ушите на нашата комисия. Те трябва да съберат информация, но от друга страна комисията е, трябва да може да изготви своето становище на база на коментари от всички членове. И така, документът ще бъде изготвен подготвен и искам да го, да го кажа в положителен смисъл. До следващото заседание ще разполагате с този документ. Господин, госпожа Вертман, благодаря. Аз искам да засегна някои аспекти, а именно резултата от този доклад трябва да бъде ясна оценка на ситуацията. Не би трябвало да е оценачен е, доклада, това е ясно и аз съм убедена, че не може да се оценява, да се съди в рамките на този доклад. Хубаво е да видим обективната действителност. И трябва да направим разлика. Кога се забранява говорене на майчен език и това поставено в кавички. За, забр... Кога се забранява? Когато именно става дума за опасност за отвличане. Това се прави в интерес на, на защита на интереси, е, е, това се прави в интерес на детето. Тоест, аз като представител на институциите трябва да разбирам за какво се говори. Тук става дума именно за защита на правата на детето и те стоят над всички политически интереси. И аз говоря и като майка тук. А, ние Поставяме защитата на детето над всичко. Не става дума за политика тук. Е, не може да взимаме политически решения по отношение на едно дете, което не познаваме, не му познаваме историята. Трябва... Не, не може да казваме на хората какви, на какъв език да си говорят в семейството. Това не ни засяга. Естествено, трябва да подкрепяме говоренето на майчен език в семейството. Но когато става е, за подобни казуси, за подобни посещения от страна на Югентамта в семейството, тогава ситуацията е нещо друга. Трябва да имаме голяма обективност тук. А, колеги, които не бяха на мисията, би трябвало да могат да се изкажат по същия начин, както и участниците в мисията. Но само в рамките на това развлечение, т.е какво се е случвало тук в нашата комисия, какви петиции са били подавани. И както каза господин Яр, ние сме очите и ушите на комисията по петиции в рамките на проучвателната мисия. И в тези очи и уши трябва да е, осигурят една голяма справедливост, една голяма честност и обективност. Моля тази мисъл, тази идея да бъде взета предвид. Благодаря, колега Вертман. Господин Бощинаро, благодаря, госпожо председател. Искам да ви кажа, че е, честно казано е доста неприятно да се види, че по тези два доклада все още не сме гласували. Това си е вътрешен проблем за ЕНП, така ми се струва, а не проблем, който трябва да засяга цялата комисия. Моето предложение е следното. Докладът трябва да бъде изготвен – в рамките на някакъв график, който може би трябва да се определи днес на заседанието на координаторите. И след това нито един от членовете е, няма да има право да подава изменения след крайния срок. Щом се вземе решение за крайния срок, той трябва да се спазва. От там нататък, като му дойде времето, изменението или се приема, или се отхвърля. Ако се отхвърли, се закача към приложението. Така сме процедирали и по-рано. Но, изглежда, тук имаме ситуация на блокаж. Не можем да допускаме това, само защото някой иска да си наложи измененията. Не по този начин ще спечелим доверието на гражданите. Та за това настоявам, бих искал в крайна сметка проучвателните мисии да могат да предоставят информация, която действително да представлява една рентгенова снимка на действителността на място. Стига тук сме се борили за компромиси. В крайна сметка трябва да направим най-доброто от себе си за работата на комисията Пети. Не чух това, което каза госпожа Йотова, тъй като дойдох с закъснение. Аз мисля, че този доклад е малко закъснял поради темите, които третира и от гледна точка на вносителите, ние трябва да, да го гласуваме преди лятото. Аз съм напълно съгласен с идеята да бъде гласуван преди това. Не смятам, че това е проблем на ЕНП. Проблемът е в липсата на регламентираност на проучвателната мисия и тук правя предложение, което може да доведе до размисъл за, за регламентиране на проучвателните мисии в бъдеще така че да могат да, да бъде ясно какви са сроковете, каква е методиката и така нататък. Също така съжалявам, че малко гледната точка, защото в делегацията в Берлин гласувахме нещо, което трябваше да се спази, е, прие се текст, който, също който аз не възразявам, тъй като отразява предложенията, които бяха направени, но по методиката мисля, че ние трябва бързо да дефинираме каква методика трябва да се използва при следващи мисии всички комисии трябва да, всички членове трябва да могат да се произнесат. Първата част би трябвало да бъде, е, да има фактически характер, каква е била мисията. И втора част е, съдържаща предложение, като се обръща внимание върху онова, че онези, които са членове на мисията, да не участват в взимането на решение, да не бъдат координатори. Мисля, че ако спазим този основен принцип, ние ще успеем да е, приключим други мисии в разумен срок. Проблемът е до, доста сериозен, доста драматичен. Той засяга десетки семейства, ако не и повече. Надявам се, че през юли ще успеем да приключим с този проблем. Благодаря, няма други искания и за това колегата Йотова има думата. Госпожо председател, това, което предлагам в отговори на въпроса на госпожа Жданока, ще моля днес на заседанието на координаторите да бъде фиксиран точния срок в който трябва да бъдат направени предложенията за изменения към базисния текст, който вече сме предложили. Ще моля също така господин Боланца да оформи своите предложения за изменения така, както те фигурират във всички останали наши документи на Европейския парламент. Има си форма и начин, по които тези предложения за изменения биха могли да бъдат формулирани. Третото, разбирам, че желанието на комисията е предложения за изменения да се правят от всички членове на комисията, което аз разбира се приветствам и нямам нищо против, и да се насрочи дата, в които тези предложения за изменения ще бъдат гласувани заедно с целия доклад. На второ място бих искала да бъда съвсем откровенна и да кажа, че през няколко месечната работа по този доклад имах усещането за желание от страна на, изве... на определени колеги тази тема да бъде забавена във времето и до голяма степен желание тази мисия в Берлин да бъде обезмислена, като се представи, че това е повече от компетенциите на немските власти и Европейския парламент няма никакви компетенции и основания да се меси в тях. След като евро... Е, дори един европейски гражданин да се, да се обърне към нашата комисия по петиции и жалби, ние сме длъжни да обърнем внимание на тази, на тази негова молба и да се опитаме да направим тези препоръки до толкова, доколкото действително европейското законодателство ни дава право на това. Съгласна съм с господин Боланта, че а, представителите на съответната засегната страна не, не биха могли да участват в взимането на решенията по този въпрос. Още повече върху мен лично беше оказан натиск от страна на един от представителите екс-официо в тази делегация по отношение на определени текстове в документа, което разбира се нямаше как да допусна. И накрая бих искала все пак да направим онзи текст, който действително да буди доверие в нашите европейски граждани, в нашето желание да им помогнем, а не просто да си измием ръцете. Благодаря. Allora, eh, il voto quindi eh, verrà, l'approvazione di questo eh, lavoro verrà fatta nella sessione. Da, eh всич... Е, ще гласуваме, ще приемем измененията през юли. Е, трябва да имаме време за превод. 26 юни е срокът, предлагаме срок за изменение. Аз подкрепям това, което казаха колегите, а именно всички членове на комисията да излязат с предложение. На следващото заседание може да, ще ги обсъдим, дали да ги приемем и дали да ги е, отхвърлим. Сега, по отношение на сроковете и е, как да третираме докладите от мисии. Мисля, че това трябва да бъде оставено на, е, на, саморазбиращото, на саморазбиращото се представа на нашите членове по-много, прекалено много правила няма да ни помогнат и няма да защита достоинството на, на парламента и на депутатите. Жалко е, че това е проблем. А според мен е, НП трябва да се справи с този проблем. Аз съм също член на тази политическа група, но през юли, когато се видим отново, ще говорим не само за проучвателната мисия в Бели, ще говорим и за проучвателната мисия в Румъния и се надявам двата доклада да бъдат приети. Някой каза, не помня кой колега беше, но някой каза, че е, тези мисии вече се точат от около година и Идеята е да ускорим нещата, като допълним информацията на място, чрез проучвателни мисии на място. Но така или иначе, благодаря ви за коментарите днес. С е, това приключваме откритата част на нашето заседание. Ще направим кратка почивка са колегите, които искат да напуснат залата.